обезпечение на летища. Докладчик е господин Лайхфрид. Имате думата точно 5 ми, минути. Ще се постарая този законодателен акт е, трябва да ви обясня за какво не става дума. Не става дума за нови стандарти за измерване и защита от шума при летищата. Не става дума да, за различно научно тълкуване, не става дума за промени. Става дума за това комисията да е, има намерение да прилага сходни мерки за замерване на шума в Европа, защото е на мнение, че в различни държави се прилагат различни мерки за защита от шумонатоварване и да се въведе е, уеднаквяване за всички заинтересовани. Това е причината, това намерение може да осъществи, но понякога комисията губи мярката и губи поглед върху нещата. Комисията не трябва да урежда всичко. Какво искаше комисията тук? Тя искаше де-факто закон, който и дава възможност да отменя национални мерки, ако те не отговарят на определени критерии, така че всички да бъдат доволни. Мнението на подобляващото мнозинство в парламента е, че това не, няма особен смисъл, че това е принцип, който мнозина в Европа отхвърлят и което ги дразни, че Европейския съюз се месят, меси в неща, които могат да се уредят на национално ниво. Заедно с комисията и заедно с съвета намерихме решение, което отчита тези особености, така че едновременно да няма ненужно вмешателство от Европейската комисия, разумни национални мерки да се вземат и в бъдеще на национално ниво, но информ... комисията да се информира за актуалното състояние на нещата и да взема отношение по тези въпроси. Пакетът като цяло е разумен и, както казах, целта на, това, за, за, на този законодателен акт не е ново тълкуване, не е разработка на нови критерии, имаме други регламенти, други директиви за това, ако това има смисъл, но това не бе нашата задача. Задачата ни бе да се спази принципа на субсидиарност. Възползвам се от възможността да благодаря на докладчика в Сянка Работихме изключително добре, постигнахме добър резултат, а и това е смисъл на нашата политическа дейност да изгладим противоречията ни и да постигнем добър резултат, за което сърдечно благодаря. Благодаря господин Лайкфри, давам думата на господин комисаря Калас. Господин председател, почитаеми депутати, подкрепям споразумението, което е постигнато по, максим, по въвеждането а, на ограничения, свързани с шума. Искам да поздравя докладчика, който току-що го представи, както и докладчиците в Сянка. Европейският парламент успя да насочи крайния резултат към по-голяма видимост, към аспектите свързани с здравето, както и по-голямо участие на обществеността в взимане на решения. Европейската комисия имаше по-високи амбиции е, за онези е, въздухоплавателни средства, които не спазват всички изисквания. Искаме всички страни да спазват е, процеса за приемане на рестрикции на трафика. Тези нови правила обаче за новите ограничения за шума са една стъпка напред. Те ще дадат възможност да защитим нашите граждани срещу шума, който се произвежда във въздухоплаването. Ще се вземат реални решения за ограничение на трафика, които могат да бъдат налагани на отделните лекарства. Този регламент ще даде възможност тези решения да бъдат подготвени, така щото да отговарят на най-добрите практики в цяла Европа и то по начин, който да включва всички заинтересовани страни, и да се основава на решения, които са рентабилни. Освен това, този регламент ще направи така, че практиките в Европейския съюз да отговарят на принципите на ИКАО. Така нареченият балансиран подход ще ни помогне да приложим и споразумението между САЩ и Европейския съюз за въздухоплавателния транспорт. Слизаме с едно изказване за директивата за шумовото замърсяване. Изключително важни са тези въпроси. Парламента също смята, че те са важни. Благодаря. Благодаря на господин еврокомисарят. Започваме с изказванията на политическите групи. Колегата Галар. Благодаря, господин председател. Обеден съм, че постигнато съгласие за свързаните с шума експлуатационни ограничения е добра новина за гражданите на Европа, особено за онези, които живеят близо до летища, както аз, близо до летището в Франкфурт. Това, което чухме от докладчика е, че тук напълно ще се спази принципа за субсидиарност, че ще комбинираме балансирания подход с принципа на субсидиарност и мисля, че това е важно там, където възниква шум и трябва да се борим с него, компетентните органи да имат думата. Мисля, че всички ще се вслушаме в аргументите на комисията, но решението да се взема на място. Каза се колко е важно за да заложим в текста опазването на здравето и комисията да отчита при преразглеждането на директивата за шума в околната среда и тези моменти. Това е много добра новина, особено за жителите на места, които а, са изложени на шум от летища трябва с този регламент да се положат усилия за по-добра информация на гражданите за бъдещи мерки около летищата. Това е един приличен резултат, резултат, който ще спечели повече доверие в компетентните органи на място а в много случаи ще можем да наложим и ролята на медиаторите. Благодаря на всички колеги, които участваха в работата. Председателят благодаря на колегата Галър, колегата Либератски за минута и половина. Микрофон. Микрофон, Микрофон за урата. Chciałem pogratulować sprawozdawcy panu Jorgowi Благодаря, господин председател. Бих желал да поздравя докладчика, тъй като той ни предлага прекрасен документ. Поздравявам го за успеха, който постига. Мисля, че господин Калас по принцип е съгласен с правилността на изложените доводи. Необходима е гъвкавост на държавите членки, трябва да се вземат предвид здравните аспекти и е, да се мисли за хората, които живеят близо до летищата. Общо взето, успех вече е на лице. Мисля, че тези доводи, тези съображения са от основно значение. Мисля, че господин Калас е съгласен с това не трябва да има прекалено много Европейски съюз, но трябва да има достатъчно Европейски съюз в решаването на тези въпроси. Казват се, е, казва се понякога, че Европейският съюз налага едно или друго, но всъщност тук ние допринасяме за решаване на проблемите. Естествено, инициативата трябва да е в ръцете на нашите граждани. И мисля, че от тук проистича и успехът на този документ. Надявам се той да допринесе за повишаване на качеството на живот на нашите граждани. Радвам се, е, че ще се работи по този въпрос. Ние не регулираме дейността на малките летища и това е съвсем основателно. Благодаря, колега Рибарацки. Е, колегата Майснер за минута. Благодаря, господин председател. Аз всичко благодаря е, от името на господин Матри Мозър, тъй като е, той не може да присъства днес. Много неща се казаха, постигаме съгласие по много и въпроси. Е, нуждаем се от е, е, ясни правила за въздушния транспорт, който се сгъстява и ще засипва със все повече шум как да можем да удовлетворим потребностите на жителите и тяхното здраве. За това се нуждаем от балансиран подход, който ИКАО също предлага между, в международен мащаб. Опитваме се да отчетем всички необходимости и нуждата от транспорт и нуждите на здравето на гражданите. В случая сме постигнали баланс. Е, така че не е случайно днес говорим за альтернативни енергоисточници можем да помислим и за летищата в това отношение, електромобили, например. Но това е на бъдещето. На, наистина трябва да се взема на място решение за забрана на нощните полети, защото всяко летище има различни изисквания условия. Това тези решения трябва да се съобразяват с гражданите на място. Благодаря. Председателят, благодаря. Давам думата на колегата Майснер, сега госпожа Лихтенбергер за една минута. Благодаря, благодаря преди всичко на колегата Лайтфрид, който заедно с всички нас проведе активни преговори и благодаря наистина и на съвета за съгласието. Ние успяхме да не допуснем вмешателство в правомощията на местните органи за приземане на решение. Всички, които са се сблъсквали с тези проблеми, знаят колко е трудно. И все пак остава, за жалост, балансирания подход. Защо? За съжаление, защото тук не се допуска забраната на нощните полети. Проблема остава. Проблем, който може да засегне и други области, защото започнем ли да, да налагаме интересите на фирми в разрез с интереса на човешкото здраве, поставяме опасно начало. Това може да се отрази и в областта на храните и така нататък. Благодаря за една минута госпожа Фоста. Благодаря, благодаря на докладчиците, благодаря на господин Лайхтрид, който се е справил отлично. Вече спазваме балансирания подход на ИКАО и това е изключително важно и трябва да продължим да го правим в бъдеще. Как смекчаваме шума във въздухоплавателния сектор, като въвеждаме все по-бързо от въвеждане на от европейско ниво и Сезар. Ние сме основни производители на двигатели, на самолети и трябва да продължим да насърчаваме това развитие. Имахме известни безпокойства, свързани с начина, по който върви този доклад и аз много се радвам, че мога да кажа, че всички тези тревоги всъщност изчезнаха. Мисля, че здравният разум възцари, субсидиарността бе зачетена като принцип. Напредъкът по време на преговорите наистина бе значителен. В резултат на това ние в ЕКАРЕ с удоволствие ще подкрепим този регламент. Искаме също да благодарим на другите колеги, на докладчиците в Сянки за тяхната а, роля. Благодаря, господин Лайтпри. Фрау колегин Фостон, Колега Фостер, позволете, госп... позволявате ли господин Рибик да ви зададе въпрос? Да, виждам, че кимето утвърдително колегата Рибих, Благодаря, господин председател. Въпросът ми се отнася до изследователската дейност в е, Европейския съюз. Говорихме е, за... Е, и тук що приехме Европа 2020 и Хоризонт 2020. Смятате ли, че съвместните изследователски екипи могат да постигнат резултат в тази област? Е, най-вероятно има някакъв принос. Е, основният обаче принос е, че имаме съвместна е, инициатива за технология, която се нарича Чисто ниве. 1,4 милиарда долара струва тази индустрия и следващото поколение на тесни самолети, нови двигатели. Мисля, че правим огромни стъпки напред, заедно с бързото прилагане, разбира се, на Цезар и единното европейско ниво. Това е пътят небе. Това е единствения път напред. Имаме всички инструменти, за да го направим. Благодаря. Благодаря на колегата Фостер. Не виждам колегата Количек, за това колегата Маринеско за две минути. Благодаря, господин председател. Устойчивото развитие на въздушния превоз налага да се вземат предвид е, мерките за управление на шума на някои е, летищата. На някои летища. Би трябвало да използваме уравновесения подход, който препоръчва и КАО към управлението на шума. От през януари тази година съветът и парламентът постигнаха съгласие за ограничаване на шумовите емисии от самолети, както и за управление на територията – така че да могат да се налагат експлуатационни ограничения. Предлаганите мерки са уравновесени, включително и на плоскостта на субсидиарността. Актът не е радикален и няма да нанесе непоправими вреди върху въздухоплаването тъй като ограничения се предвиждат само там, където има реални вреди за здравето на населението. Мярката по-скоро има за цел да стимулира въздухоплаването да се модер... модернизира с цел намаляване на шумовите емисии. А националните органи, разбира се, ще приемат собствените си решения, тъй като ние не можем да наложим едни и същи мерки на всички летища, които се характеризират с толкова големи разлики от към големина и местоположение. Местните и регионалните органи ще имат обаче трудна задача, тъй като ще е, трябва да имат генерален поглед върху ситуацията, за да могат да я управляват. Най-бърз и сигурен е въздухоплавателният превоз. Няма е, да гарантираме работните места, ако не го стимулираме да бъде максимално безопазен за своите потребители. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Миколашик. Е, на летиска с с Благодаря. Експлуатационните ограничения на летищата, свързани с намаляване на шума, са много подходяща тема и много се радвам, че ще приемем доклад в тази връзка. Европейският съюз е възприел всички изисквания и препоръки на Международната организация за гражданска авиация и КАО. Опитваме се да помогнем на гражданите, които страдат от големия шум на летищата, трябва да се ограничат нощните полети но е добре, че Европейският съюз, парламентът, заедно с съвета, не желаят да хармонизират всичко. Не трябва всичко да е еднакво навсякъде. Зачитаме принципа на субсидиарност. Като същевременно отчитаме в достатъчна степен рисковете за здравето на населението. Колашик. Благодаря на колегата Миколашик и накрая колегата Ци, колежката Цикал, последно изказване от спонтанните изказвания. Искам да подчертая колко важно е да се хармонизират и уеднаквят общите правила за ограниченията на полетите от европейски летища. Приветствам факта, че местните органи ще запазят известни правомощия във връзка с ограничаването на шума на европейските летища и с ограничаване на нощните е, полети. Цитирам тук директива 2249 за шума и смятам, че имаме всички предпоставки текста да бъде надлежно изпълнен. Благодаря. Давам думата на господин Еврокомисар Карлас. Господин председател, почитаеми депутати. Много ви благодаря за бележките е, и коментарите. Дебата показва, че може да се стигне до успех е, по предложения, свързани с летищата. Приемането на този регламент ще доведе до проправяне на пътя е, до преговори с съвет, между съвета и едния парламент както и по-добър летищен пакет. По отношение на шума, днешния регламент всъщност показва, че може да се направи добър компромис и да се стигне до споразумение. За научно-изследователската дейност госпожа Фостър справо спомена, че ние допринасяме значително към инициативата Единно небе и всичко, което е свързано с нея. Това намалява и замърсяването, и шума, и ще допринесе към разработването на нови мотори, което оказва своето въздействие върху намаляването на шума. Много се радваме, че изследователска дейност в сферата на транспорта ще получи повече средства, отколкото получи при предишната финансова перспектива. Благодаря. Благодаря на господин Еврокомисаря Калас. Е, накрая колегата Лайкфрид за две минути. Благодаря, господин председател. Мисля, че по същество почти всичко се каза. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на колегите, които конструктивно участваха в целия процес и тъй като вероятно това е последното ми изказване за този мандат, позволете да кажа още нещо. Има и други колеги, и други хора, е, които никога не участват в участието ни и смятат, че основната им задача е да дремат в пленарната зала. Те са за ограничаване на правата на Европейския парламент, дори са съгласни той да се закрие. И като погледнем резултатите, специално по този законодателен акт, направихме един по-добър закон, предложен от комисията. А тези хора всъщност са за по-лоши закони. За това европейските граждани да нямат право на глас, когато правим законите. Тези хора са всъщност против демокрацията в Европа. И Уважаеми колеги, аз съм на точно обратното мнение. Аз съм за силен парламент, който създава повече демокрация в Европа. Благодаря ви. Благодаря, колега Лайхтфрид. С това приключваме обсъждането. Гласуването ще бъде в среда 18.30. Следваща тема. Въвеждане на да, общо разискване храни, жив, е, животинско и растително съдържание, законодателство в областта на храните и фуражите, правила относно здравеопазването на животните и хуманно отношение към тях, доклад на господин